Right. Um, good afternoon, everybody. добре дошли на всички. Ако обичате, заемете местата си, за да можем да започнем заседанието. първата точка от дневния ред е приемането на дневния ред. А, смятаме, че той е прият. Благодаря. Втора точка от дневния ред с съобщения на председателя. Няма такива. И затова можем да минем направо към третата точка на дневния ред, а това са капиталови изисквания за търговските портфели, за пресекюритизация и надзорния преглед на политиките за възнагражденията. Ще разгледаме внесените изменения. Веднага ще дам думата на Али Макарти, който е докладчик. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на колегите, които са си направили труда да внесат изменения, много от които според мен подобряват а, текстът. Аз ще се срещна а, индивидуално с а, вносителите на изменения, включително и с докладчиците в сянка. Нали имате превод всички? Има някакъв проблем в, с превода на немски ли, пита председателката. Има ли някой друг, който не чува в немския превод? Не, всичко е наред. А, съвсем накратко, а, днес искам да се спра на следното. А, аз, мен ми се искаше да отложим а, този дебат, за да можем а, да намерим, ня... потърсим компромисни решения, по отношение на внесените изменения. Защото казах, както вече казах, много от е, измененията допълват това, което аз съм внесла като текст. Исках също така да е, дам на е, колегите актуализирана информация за срещата на Базелския, Базелският комитет в Япония. И затова най-напред искам да кажа, колеги, че измененията, доколкото съм се запознала с тях, могат да се разделят на четири групи. Първата група изменения на голяма степен отразяват лобирането на банковата промишленост, за да се намалят изискванията на капиталовите изисквания и да се предвидят изключения от тези правила. Втората група се отнася до възнагражденията. И намирам, че много положително е това, че в тези изменения се признава необходимостта да се реши този въпрос да се промени практиката на възраженията, която се, в момента се чува в Европа, пък и в целия свят. И се радвам, че всички вносители на изменения показват, че разбират този въпрос, са загрижени за него, тяхните предложения допълват това, което аз съм предложила. Укрепват принципите на финансовата стабилност, някои внасят по-сериозни изисквания. Аз самата внесах две допълнителни изменения след е, консултации с заинтересованите страни, с акционери и с други. И в тези, едното от тези изменения цели онези, е, които, е, които работят с рискови инструменти, да бъдат наблюдавани пряко от комисията по възнагражденията. И второ, да се разделят въпросите за възнаграждението и частта на емитента, която се предвижда. Значи, трябва да разгледаме заедно някои от компромисните изменения във връзка с възнагражденията, изменения внесли от колегите, някои от които са много добри и според мен подобряват текста. И третата, е, об, третата група, това са надзорни мерки за комплексно пресекюритизиране. И мисля, че и тук ще можем да намерим компромиси въз основа на внесените изменения, особено като се има предвид, че някои от тези изменения а, предвиждат по-нататъчна работа на комисията а, във връзка с пазара на пресекюритизация. Необходима е на тук да... Необходимо е да се подобри комплексният анализ на, на субектите. Затова трябва да разгледаме по-внимателно, да преразгледаме нещата, да видим какво всъщност е необходимо, за да можем да имаме надзор в тази област. И четвъртата група става дума за изменения, свързани с демократичният надзор – има отделни изменения, които не съм обсъдила с техните вносители, но те могат много лесно да се включат в доклада. Но искам да се спра на ключовият въпрос, и това е графикът. Депутатите може би знаят, че Базелският комитет се срещна на 9 април, заседава на 9 април в Япония и някои юрисдикции потвърдиха, че те имат опасения по отношение на датата за влизане в сила и поиска известна постепенност в влизането в сила на тези изисквания. С колегите, когато разговарях, казах, че мога да се съглася на промяна в графика въз основа на независими данни, а не просто защото банките искат забавяне на влизането в сила на изискванията. И затова, ги трябва да се отчете факта, че Базелският комитет сам се отклонява от базелските решения, а и те самите биха искали да си преразгледат мерките и те смятат, че има доводи в полза на, ако не забавене, но за така някаква договорка по относно влизането в сила на някои от изискванията. Значи трябва да преразгледаме, можем да преразгледаме графика. Възложили сме едно проучване, което ще получим в средата на юни, ще получим предложенията през... Е, средата на май, ще получим предложенията през юни. И трябва да вземем всичко това предвид, когато разглеждаме внесените изменения и когато гласуваме по тях. Ще се съобразя с е, мненията на председателството и на е, докладчите в сянка. Искам да подчертая обаче, колеги, че трябва да вървим бързо напред, трябва да публикуваме преди края на годината, необходими са нови предложения за възнаграждението на 1 януари. Надявам се, докладчетите в Сянка ще ме подкрепят в това отношение, за да имаме подобни предложения, колкото може по-бързо. Искам само да кажа нещо по въпроса за брандовете във връзка с пресекюритизацията. Като законодатели ние не трябва да подкрепяме много широки предложения в това отношение, защото мисля, че подобна мерка може да допринесе за включването на токсични активи в финансовите отчети, в балансите на банките. И за това наша работа като законодатели да предпазим законодателя от опасността да трябва отново да спасяваме финансови институции. Не мисля, че сме все още стигнали до положение, където можем да бъдем сигурни, че финансовата криза няма да се повтори и затова важно е да работим съвместно с банките, те да имат достатъчно капитал за всички активи, записани в техните книги, в техните отчети за фактът, че банките не могат да изпълнат капиталовите изисквания, показва, че те не са достатъчно капитализирани и трябва да бъдат убедени да отговорят на тези капиталови изисквания. Разбира се, някои банки лобират активно за отлагане на тези мерки, плащат е, изваредно големи бонуси и въпросът, който трябва да попитаме, е, не трябва ли а, да се насочат вниманието си главно за набиране на капитал или по-скоро отколкото за търсене на високи възнаграждения? А, и това предлагам, колеги. А, аз а, ще разгледам това, което се е говорило в, в Базил, ще намерим конструктивен път напред, а, банките да отговорят на изискванията и също времено мисля, че ние не трябва а, а, да, в такъв случай да допускаме рискове за дънокоплатеца. И ще трябва да определим дата, на която да се срещнем с, срещнем с докладчиците в сянка. За да можем да направим преглед на решенията на Базелския комитет, взети в Япония. Но, както казах, колеги, не искам в никакъв случай да се забавя работата по моя доклад Тоест, ще преразгледаме нещата, но в същия е начин не трябва да губим скорост, за да можем да свършим, както вече казах, но 1 януари 2011 година. Очаквам с интерес мненията на колегите по тези въпрос. От всички внесени изменения, повечето са много полезни. Сигурно съм, ще можем да намерим компромис по повечето от тях. Благодаря. Господин Карас, искате ли думата? Госпожо председател, първо искам да кажа, че сме в много добро сътрудничество с докладчиците в Сянка, както и с докладчицата, що се отнася до измененията. Възможните компромиси все още не сме ги обсъдили, имаме още време на разположение и още много работа трябва да се свърши. На второ място аз съм съгласен с докладчицата, че от, едната стран, от една страна не трябва да предоставяме инструменти, а от друга страна не трябва да оставяме само един изход излизане от криза, в която се намира Европа. Трябва да се изготви един план. глас Гласуването ще бъде отложено за следващата седмица и не трябва да застрашаваме графика за гласуване до лятото. Има, както и комитета в Базио установи, неравномерно прилагане на изискванията и до средата на 2011, други са на мнение 2012, ще бъдат приведени в действие според мнението на някой. Беше проведен разговор, що се отнася до сроковете за прилагане и изпълнение на тези изисквания. Ние трябва да изпратим един ясен политически сигнал – а именно, че Европейския съюз и Г-20 ще приведат в действие своите заключения и не трябва да има никакво съмнение, че ние ще държим и ще се ангажираме за едно бързо изпълнение на разпоредбите, свързани с политиката за възнаграждение. Според мен, в през юни е разумно да гласуваме тук в нашата комисия. Комисията а, трябва да даде своя принос по отношение на директивата за капиталови изисквания 2, най-вече, що се отнася до ам, преразглеждането и проверката на тези изисквания в европейски мащаб. До сега нямаме отговор от страна на комисията. Особено значение има това за областите свързани с пресекюритизацията. Повишаването на процента, както беше договорен той, все още не е предоставен от страна на комисията по отношение на пресекюритизацията. Не трябва да има ам, неизгодни положения, свързани с конкурентоспособността в рамките на политиката за възнаграждение. Ам, сложни процеси на пресекюритизация все още не са а, обсъдени и изяснени, но за да бъде гласуван доклада, трябва да бъдат обсъдни много добре аспектите на политиката на възнаграждение, отделните е, и а, аспекти. Все още има отворени въпроси, свързани с ДК и 2, които трябва да бъдат изяснени, за да се стигне до едно окончателно решение, възможно най-кратък срок. Благодаря ви. Благодаря. Някой от друг от докладчите в сянка иска ли да вземе думата? Благодаря. Благодаря на Арлин за огромния труд, който е положила. Както казах на последната среща, мисля, че този законодателен акт е изключително важен, защото смятаме, че банките трябва да предприемат тези мерки, за да изчистят балансовите си отчети, търговските портфейли, пресек секюритизацията, а също така и да се поставят, постави на здрава основа политиката за възнаграждения. По време на предишни изслушвания аз казах, че ние трябва да направим така, че въздействието на натрупания капитал, който искаме по ДКИ 3 и 4, не би трябва да бъде в ущърп на количеството на сумите, които са на разположение за предоставяне на кредити. Задължително е да видим какво ще бъде въздействието, а също така да се постигне не европейско, а международно споразумение. Така че много се радвам, че докладчикът предлага напълно разумно да анализираме дискусиите по време на последното заседание на Базълския комитет. Освен това, Съединените щати от средата на следващата година също ще предприемат мерки. Надзорните институции в Обединеното кралство казват, че биха искали този законодателен акт да влезе в сила от 1 януари 2011 година. Разбирам обаче, че някои други банки лобират интензивно за отлагане. Някои от тях искат да се срока за влизане в сила да се отложи до 2014 година. Аз мисля, че би било крайно вредно 5 години след кредитната криза да не предприем действия за изчистване на търговските портфейли. Разбирам, че Базовския комитет е анализирал въпросите миналата седмица. Не знам защо трябва да чакаме до средата на май и мисля, че трябва да се постараем да получим достъп до тази информация. Необходимо е данните да бъдат предмет на повече прозрачност, тъй като не е достатъчно банките да кажат ми не можем да го направим, тъй като въздействието, въздействието ще бъде много голямо. Трябва да се види какво точно ще бъде въздействието. Що се отнася до видовете активи, в разговорите с банките аз ги попитах коя формулировка ви притеснява. Има две конкретни изменения. Едното е от по-специализиран характер и то е свързано с синтетично структурираните пресекюритизации. Също така максималният таван на загубите при дериватите. И аз също така използвам онези формулировки, които и Арлин предлага за корелативните търговски дейности. Аз не бих искала да се отлага изпълнението на разпоредбата за историческите активи, тъй като по този начин твърде, твърде голямо ще бъде протакането, особено за е, банковите институции. Що се отнася до възнагражденията, трябва да се постигне някакъв разумен компромис. Аз се притеснявам, че американските банки изплащат своите премии преди коледа, европейските банки след коледа и ми се струва, че ако Прием законодателство по средата на тези две събития, ще започнат, ще се предприемат мерки за предсрочно изплащане на премиите. В заключение, смятам, че въпросът е много важен. Банките трябва да предприемат действия. Необходимо е да има прозрачност при тези цифри и е неприемливо някои банки, юрисдикции да казват, отлагайте, защото не искаме да разкриваме а, е, подобен тип информация. Благодаря. Благодаря. А, няма да представяме в подробности измененията, защото вече е, сме обсъждали тези въпроси, ще ги обсъждаме отново, колкото до сроковете. Мисля, че има три неща, които трябва да се вземат предвид. Международното сътрудничество, което трябва да се бъде включи и Съединените щати, това от една страна. Посланието, което ще отправим на европейските граждани, те очевидно очакват от нас предложение в пресата се пълна с заглавия, които показват, че финансовите организации работят както и преди кризата. Чуваме немски на английския канал, не знам на какво се дължи, казва председателката. I guess somebody's got to say something to see what happens to the translation. Кажете нещо, за да видим как върви превода. А, добре, ще се върна от началото. А, казвах, говорих преди всичко за графика. Има три неща, които трябва да вземем предвид. А, първо, необходимостта от международно сътрудничество с Съединените щати. Второ, че не можем а, по отношение на гражданите на Европа да изпратим послание, че ще забавим още един път въвеждането на регулиране, особено що се отнася до възнагражденията. Особено като се има предвид, че европейската преса е пълна с големи заглавия, според които финансовите институции се връщат към старите си навици. И затова Европейския съюз трябва да покаже, че европейският законодател е активен и не отстъпва пред предизвикателствата. И на трето, ако въведем тези правила, то е за да избегнем не само по морални и политически причини, да не може е, финансовата система отново да изпадне в безпорядък. И затова е, може да, да отговорим на исканията за време за адаптиране към новите правила, но колкото повече изчакваме с въвеждането на новите правила, Колкото повече отлагаме, как, е, защото стана дума за 2014-2015, което в политическо отношение съвсем не е приемливо 5-6 години да минат от кризата, за да въведем нови правила. Е, е, значи, ако ни трябват 5 години за въведем нови правила, това значи, че оставяме вратата отворена за избухването на нова криза и економическа, пък и финансова криза. Лобирането на банките очевидно, когато става дума за дана, казват, о, моля ви се, не искаме дана, когато става дума за правила, казват, не, не искаме да въвеждате правила и така нататък. Значи трябва тук, те се опитват да противопоставят едно на друго и когато става дума за приемане на такива правила, те искат да ги отлагат. Е, въвеждането на правила е всъщност нашата отговорност. Не става дума за ден, два или седмици, но става дума да не мисли който е да било, че ние отстъпваме а, от а, това, което трябва да направим, особено по отношение на възнагражденията. Господин Порташ, искате ли да се изкажете? Не. Оли Шмидт. Благодаря, госпожо председател. Може би аз ще кажа нещо, което няма да се хареса, но мисля, че добре функциониращите банки играят много важна роля в пазарната економика, дори и в социалната пазарна економика. И мисля, че е странно, че използваме този език. Поне моите изменения, мисля, че и много от измененията, насочени към възстановяването на европейската економика, която сериозно пострада. Ако искаме да сме разумни и мъдри, би трябвало да се замислим за това, че нашата задача не е да пречим на пазара. Ето защо смятам, че ни трябва балансиран подход. Според мен, съвсем не ми е неудобно от това, че банките лобират пред мен. Ако кажем, че всяка банка страда от недостатъчна капитализация, ще сбъркаме. Има някои банки, е, имат, ще изпитат проблеми, от новите директиви, но те не страдат от липса на, на не, от недостатъчна капитализация. Много се радвам, че сега вие обмисляте възможността за постепенно въвеждане на правилата. Не смятам, че трябва да се срамувате от това. Не смятам, че трябва да се каже по този начин не изпращаме подходящ сигнал на гражданите. Мисля, че една от целите на нашата комисия е поне да се опитаме да се вслушаме в различните гласове и гледни точки. В крайна сметка, а, ние се опитваме да постигнем балансирано решение, малко като в а, приказките. Едно време, когато четях а, приказки на децата си, си спомням, че обикновено приказката завършваше и ми в крайна сметка всичко се оправи. Аз мисля, че ако предприемем един разумен подход, резултатът ще бъде добър. В заключение, според мен, глобалното въздействие и глобалният подход е задължителен. Мисля, че ние трябва да обърнем внимание на, на тенденциите в други, е, в други континенти, особено другата страна на Атлантика. Мисля, че подхода на докладчика е много добър и разбирам, че не можете да подкрепите всички изменения, внесени от мен, но се надявам, че поне една част от тях ще подкрепите. Берхард Бел. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изразя моите поздравления към докладчика. Няколко неща искам да спомена. Има редица инициативи, свързани с изискванията, с капиталовите изисквания. в рамките на Базовския комитет, в рамките на Европейския съюз, както национално ниво се разискват тези изисквания. Можем да кажем, че при натрупването на мерките, които бяха предприяти, като цяло банките и кредитните институти ще бъдат затруднени. Ако видим предложението свързано с ДК и 3, ще видим за какво става въпрос. За мен е важно, че да се създадат еднакви правила за всички и предложението за ДК3 да съответства на решенията от Базел. Това, което ме притеснява най-много е срокът за въвеждане в действие на тези изисквания. 1 януари 2011 за мен на този срок е нереалистичен. Мерки са необходими, всички са съгласни, няма никакво съмнение. Не става обаче тези мерки да бъдат приложени на всяка цена. Не трябва да преувеличаваме, защото ако введем прекалено много мерки, те ще са контрапродуктивни. Ако бъдат изпълнени всички мерки и намерения, както са заложени, а, то това ще бъде един допълнителен товар за банките и кредитните институти. От друга страна, в предложението има някои елементи, които според мен са приемливи. Аз приветствам предложението от на господин Карас да се раздели предложението за директивата. Относно изискванията за риска могат да бъдат приложени до 1 януари 2011 година. От друга страна, трябва да се удължи срока за въвеждането на капиталовите изисквания, за да се даде е, възможност за един преходен период. Следващия оратор има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря а, на докладчика. Тук се говореше за а, приказки, но мисля, че е по-скоро като филм на ужаса. Искам да благодаря на докладчика за нейната работа. Трябва да осигурим прозрачност. Разбирам дилемата. Искаме да приложим правилата до януари 2011 година, но нещата, както вървят след срещата на 11 април и като се има предвид това, което става в САЩ, трябва да разберем защо се предлага отлагане. А, не, в тази комисия е, искам да попитам кога ще дойдат следващия път е, представители на Базелският комитет в нашата комисия, за да ни осведомят е, за развоя на нещата. Миналата седмица а, имаше а, а, забавения в Страсбург а, а, поради изригването на вулкана. Сигурна съм, че дебатите разговорите между докладчите в Сянка и, и докладчика ще бъдат полезни, но абсолютно ключово значение има да и Луция. Е, е, трябва да се опитаме да избегнем грешките на миналото. Е, благодаря и пожелавам успех на докладчика. Гунар. Благодаря. Понякога Имам чувството, че когато говорим за финансовите пазари, се правим, че те живеят в някакъв отделен свят. Господин Шмидт и господин Баутс поставиха акцент върху едно много важно измерение, именно трансатлантическата връзка. Всички знаем, че през последните дни се взе решение за промяна в правилата на Международния валутен фонд. Това е признак за промените в економиката, които преживяваме. И когато обсъждаме тази точка и следваща за капиталовите изисквания, ние трябва да обръщаме внимание и върху въздействието върху економиката като цяло. Европейската економика преживя сериозна кредитна криза. Едва ли някой е доволен от нея. И ние трябва да гарантираме, че няма да се създават предпоставки за нова криза – и да внимаваме твърде строгите правила да не създадат нова финансова нестабилност. Ако имаме изоставаща економика или повишаване на добавената стойност, ще се създадат проблеми не само за реалната економика, но и за финансовата економика. И аз бих искал да кажа на докладчик и докладчика в Сянка да отчетат тези гледни точки. Ние не обсъждаме само стратегията 2020 година, в която се поставя акцент върху инвестициите. Не мисля, че трябва да не обръщаме внимание на задлъжнялостта на банките, защото ако успеем да сведем до минимум рисковете в финансовия сектор, ще предизвикаме е, неста вреда за, за стабилността. Ето защо смятам, че докладчика и докладчиците в Сянка трябва да обсъдят материята от гледна точка на реалната економика, не само на финансовите пазари. Благодаря ви. Съвсем накратко искам да кажа нещо. Тази сутрин бях на една финансова кон- конференция, където комисар Барния присъстваше. И когато стана въпрос на това как можем да предотвратим а, риска в сред банки, то тогава беше спомената директивата за капиталовите изисквания. Ако успеем да организираме банките така, че когато се случи нещо, да а, не е изправена пред крах цялата финансова система трудностите да могат да се разрешат в тази банка, в която възниква проблема, другите банки да могат да продължат да функционират. Това беше изказано от името на комисията. Но от друга страна, ние ако кажем това не е практично, защото на практика, ако една банка фалира, по ефекта на доминото всички падат в пропаста а, трябва а, да има по, по-силна и по-голяма регулация. Благодаря ви. Okay, thank you. Um, I... И аз благодаря. И сега ще обединя въпросите на секретарията и докладчика в сянка от Алде и това, което аз искам да кажа. Но а, искам преди всичко да благодаря на докладчика за открития начин, с който преговаря с докладчиците в Сянка. Постигнати са много а, добри резултати, въпреки че окончателната редакция още да не е избистрена. На Гунар, във връзка с това, което каза Гунар Хокмарк, искам да кажа, да напомня, че имаме ангажимент от комисарите Оли Рен и Мишел Барние, че те ще работят върху въздействието на след кризисното законодателство. Това не, не става дума само за директивата, защото става дума за нещо, което ще има много голямо въздействие. От една страна предвиждаме мерки за помагане на банките, като осигурим по-добра капитализация, но също времено се опитваме да решим кое може да бъде оставено да се провали, да фалира и кое трябва да се спасява. иначе може да се сблъскаме с редица проблеми в макроекономическата сфера, защото става дума за огромен обем на средства, които се изтеглят и фактически се обезкръвява реалната економика. като средствата отиват в фондове за спасяване на финансовите институции. Тези фондове фактически се отнемат от реалната економика. Очевидно трябва да направим нещо и мисля, че ще се съглася. Мога да се съглася, че може да приемем известна постепенност в въвеждането на мерките – за да можем тази директива да направим да работи колкото може по-бързо. Необходимо е всичко това да се свържи с търговските портфели, защото знаем, че вече отново някои реализират големи печалби А, това, което сме казвали и не един път а, и във връзка и с други законодателни мерки, какво ще каже обществеността, ако не направим това, което се очаква от нас? Очевидно, неприемливо е да не предприемем нещо по отношение на търговските портфейли. А, значи, а, може да се върви по линията на разделяне на инвестиционните банки и банките, които оперират на пазара на дребно. По някои страни могат да приемат това, но за други това ще бъде абсолютно неприемливо. Тоест, трябва ясно да покажем на обществеността, че се отнасяме много сериозно към проблемите, пред които сме изправени, много сериозно към подходът на банкиране, като че ли става дума за игра в казино, очевидно е, когато се инвестира в економиката, се получават резултати, но ако средствата отиват другаде, няма да може да получим резултати в областта на инфраструктурата, енергетиката и другаде, къде други сектори, които се нуждаят от инвестиции. Тоест, законодателството, което трябва да приемем, трябва да се приеме по-колко може по-бързо. И накрая искам да направя едно предупреждение. Господин Карас вече ни обърна внимание, че очакваме преглед на положението с секюритизацията Секретарята вече е създал списък на а, документите, които са ни обещани, на прегледите, които са ни обещани, които обаче вече са просрочени и не сме ги получили още. Трябва да видим защо са забавени а, тези а, оценки. Може би ще трябва да изпратим писмо още днес, като поискаме обяснения по този въпрос. Не трябва да забравяме, че тези клаузи за прегледа бяха резултат от преговорите, тристранните преговори. Това е много сериозен въпрос, дали ще може да използваме тези клаузи за прегледа, когато договаряме споразумения и компромиси, и, а, ако тези клаузи бъдат предебрегвани без всякакво но, сериозно основание или обяснение. Затова а, мисля, че трябва да изпратим писмо, с, с което да предупредим съответните инстанции, че как, механизмът, който а, приемаме, ако той включва а, клаузи, а, които предвиждат преглед, а, а, те трябва да се изпълняват. С това ще приключа. А, извинявайте, две дати. Най-напред, Катрин, главният секретар на Базелския комитет ще присъства на 3 май по ДКИ 4 и графикът, възможният график е 21 юни в повторна размяна на мнение, след това гласуване в економическата комисия на 22 юни, ако му успеем. И може би на, по време на пленарната сесия през юли или септември да бъде гласуването в пленарна зала. Арлин има думата. Мисля, че графикът ще зависи от компромисите между политическите групи. Колкото по-бързо постигнем компромис, толкова по-бързо ще гласуваме в пленарна зала. Хубаво ще бъде да гласуваме през юли месец, за да имаме 6 месеца преди влизането в сила. Най-напред искам да кажа няколко думи и коментари по направените изказвания. Мнозина повдигнаха необходимостта от международно сътрудничество. Да, вярно е. Има, банките са глобални, затова ни трябват и глобални правила. Не искаме нашите банки а, да пострадат, само че не е в интерес на економиката на Европейския съюз банките да са недостатъчно капитализирани. Аз съм съгласна с господин Шмидт, че добре функциониращата економика изисква добре функциониращи банки. От друга страна не можем да взимаме решенията си възоснова на потребностите на банките. Продължавам да чакам банките да ми представят доказателства защо не могат да отговорят на изискванията и какви, какво ще е въздействието върху реалната економика. Банките носят задължението да ни кажат какви проблеми при, финан... при кредитирането ще изпитят в резултат на директивата за капиталови изисквания. През последните 12 месеца те казват, че очакват да приемем регламент. Само, че всички знаем, че има проблем. В след кризата те би трябвало да изграждат и да трупат капитал. И аз мисля, че ние трябва да приемем правила, които да влязат в сила от 1 януари и след това да обсъдим изпълнението. Целта е да се повиши капитала и заедно с това токсичните активи, които са в балансите, да започнат да изчезват. Аз отказвам да говоря за отлагане. Готова съм да говоря за постепенно изпълнение. Две банки казват, че трябва да повишат капитала си с 10 до 10 пъти. Всяка банка, която има, си поставя такава цел, означава, че страда от недостатъчна капитализация. Сега, ние спасихме банките, като им предоставихме няколко трилиона. Разбира се, поемането на риск е задължително, но заедно с това да не се окаже така, че накоплатецът да плаща цената за поетите рискове. Ето защо е необходимо да продължаваме да се придържаме към принципите заложени в доклада. Да, съгласна съм, че трябва да сме гъвкави, аз съвсем не искам банките в Европа да се сринат, но просто защото две банки не са си е, свърши работата, а това са банките, които плащат най-големи премии, е не смятам, че трябва да им улесняваме живота. Искаме да видим, е, да видим тези цифри и данни, които не сме видели. Често ми се казва, не мога да ви дам информация, защото това ще повлияе върху цената, стоеността на акциите. Казват ми, че това ще повлияе върху вашите гласоподаватели. Ами аз нося отговорност към гласоподавателите и, да, и целта ми е да направя така, че да не плащате втори път е, цената за провала на банките. Аз разговарях с комисаря Бърние. Той подкрепи доклада, който внесах и е готов да обсъжда компромис. Но компромисът, според мен не е да кажем на банките, можете е, да имате неограничен клауза за неограничено заварено положение по отношение на активите и токсичните активи могат да останат в отчетите ви колкото искате. Мисля, че докладчиците в Сянка споделят голяма част от моите гледни точки и има основа за намиране на компромис. Не искам обаче да проявявам. Не бих искала да бъда мека по този въпрос. В Съединените щати банковите правила са хлабави, защото Уолл Стрит предоставя 40 милиарда за предизборни цели. Аз мисля, че ние трябва да приемем правила, които да са в интерес на дънакоплатците и на економиката. Благодаря, казва председателката пред, имаме, нова, пред, имаме нов предложен график. Ще го раздадем. Говорим за капиталови изисквания и за директивата за капиталовите изисквания ДК е 4. Ще се върна към графикът, защото се тревожа малко, че ако го оставим за септември, ще бъде много трудно, особено по въпроса за възнагражденията. Има много неща, които трябва да свършим тази година. И ако не гласуваме през септември, ще стане много късно. И затова, когато подготвяме графика, трябва да помислим за по-ранна дата Както каза Айлин, с докладчите в сянка трябва да постигне по-бързо компромис. Опитваме се да стане това през юли, каза председателката, но разбира се, тези неща не са изолирани, свързани сме с а, други неща. А, не може всички комисии да свършат а, работата си до сесията, пленната сесия през юли. А, така че а, ще вървим към деки 4. Господин Карас, имате думата. Госпожо председател, а, искам да продължа дебата, който беше проведен и да помоля едно. По всички тези въпроси ще постигнем резултат и един добър резултат, само когато съвместно се заемем да анализираме заключенията а, от кризата, а не просто да прилагаме мерки. Нека да сме по-малко емоционални, защото ситуацията е достатъчно а, напрегната. По отношение на срока, а, няма спор. Аз предложих да има разделение. Разделяне на а, директивата, имаме нужда от бързо решение, що се отнася до възнагражденията и имаме повече време свързано с изискванията за прилагането. Никой не е казал, че разпоредбите свързани с възнагражденията не бива да влизат в сила до 1 януари 2011. Позовавам се на моя доклад и последния дебат показа колко е важно този въпрос да бъде включен в един инициативен доклад, който да бъде съставен съвместно от всички. А, имаме заключенията на комитета от Базел и директивата ДКИ-4. Имаме и решенията на Г-20. Тези неща трябва да бъдат дискутирани паралелно, а не да бъдат дискутирани тогава, когато предложението е готово. Ние искаме да вземем отношение и влияние върху предварителното политическо а, решение. Политическото решение върви паралелно с ДКИ, а и паралелно с заключенията от Базелския комитет. Европейския парламент е активен участник и ние трябва да оказваме влияние, а не да а, изпълняваме на практика заключенията на другите. Доклада може да се използва за това да се изготви една платформа, която а, да включва редица законодателни а, разпоредби Това е нашата цел. Координиране на Базелския комитет, на комисията и на Европейския парламент. Е, комисията има засилена ко- е, е, координационна функция в рамките на Базелския комитет и а, както и влиянието върху Базелския а, комитет. Малките и средните предприятия а, са са ам, включени, но едва след а, обсъждането на а, втория консултативен документ. Имаме нужда от а, един последователен план при изготвянето на отделните предложения и съвсем ясно трябва да подчертаем, че качеството, ликвидността и количеството са основни параметри при изготвянето на тези капиталови изисквания. Това, което трябва да се изисква, както по отношение на ДКИ-2 е и в тази директива за капиталовите изисквания, е да се изготвя оценка на въздействието и а, това изследване да не се ограничава само в рамките на банковия сектор, а като цяло върху реалната економика. Ам, трябва да бъдат преразгледани заключенията от база от 2 и да се направят правилните заключения от последствията ам, от кризата има нужда от един последователен подход, като се вземат предвид другите приложими законодателни актове и трябва да се даде възможност банките да, финан... да финансират растежа и реалната економика. Трябва да има различни видове финансиране между както в рамките на Европейския съюз и а, от страна на Съединените щати. Искам а, инициативния доклад да бъде разделен две части. От една страна възнагражденията, от другите изискванията. разбира се, трябва да се изяснат и въпросите, които все още са неясни трябва а, да се изготвят а, дефиниции, свързани с ликвидността. Относно графика, трябва да го обсъдим допълнително. А, дефиницията на капитализацията трябва да а, съдържа съществени елементи. Това е едно заключение, което направихме от а, кризата. А, кризата е ам, криза свързана с ликвидността, а не с капитала. Трябва да има баланс между капитала и ликвидността. Трябва да се предприемат антициклични мерки а, и трябва да се противопоставим на процикличността трябва да се различават отделни ам, банкови стратегии. Подходът а, да се прилага на стратегия за всички банки не е удачен. Трябва да има различни бизнес модели, които трябва да се контролират, защото те доведоха до кризата в Европа. Трябва а, да има взаимодействие между капитала, капитала капитализацията, капиталовите изисквания и ликвидността. Преходните мерки, разпоредби може да са полезни, които да доведат и да дадат възможност за същностното изпълнение на капиталовите изисквания. Комисията даде 135 отговора, свързани с консултациите. Тези отговори ще бъдат включени в инициативния доклад. Темите, които са включени, ликвиди, ликвидност, определяне на капиталовите изисквания, антициклични мерки, система темни финансови институции и регулаторна, регулаторна рамка за банките. Трябва да се заложат политически цели, които да определят въпросите, да разясняват въпросите, които не са а, ясни. Трябва да се тълкуват правилно заключенията от Базел 2. Трябва да се има предвид работата, която работа, с която се взема парламента и комисия. Първо обсъждане 26 април, изслушване на 3 май на което ще е, участват и представители на банките, генералния секретар на Базелския комитет, представител на ОИСР, както и други представители. На 20 май най-късно на 1 юни ще бъде представен проект от доклада. Срока за изменение 28 е май. Обсъждане на измененията на 21-22 юни. Така че първо да приключим с ДКИ 2. Когато тази директива е готова, тогава в ЕКОН ще вземем решение през септември и в пленарна зала ще бъде гласуван доклада през октомври. Ние не се конкурираме, а ние правим една връзка между директивите, за да можем да постигнем нашите политически цели и да решим все още неразрешените проблеми и въпроси. Моля ви да ам, окажете сътрудничество, нека да сме последователни. Благодаря ви много. Uh, Благодаря. Вуда Булман от името на докладците в Сянка. Няма го. Господин Балц. Благодаря, госпожо а, председател. Ние обсъждаме и ДК-2 и ДК-4, но няма конкретни предложения от страна на комисията и това е добре. Но а, според мен комисарят в момента, с чрез неговите разсъждения, поема в погрешна посока. От една страна има формулировка за капиталовите изисквания, от а, друга страна може а, тези формулировки да доведат до нежелани последици. До сега правната формировка, свързана с безрезервно признаване на а, капитализацията, не може да бъде възприемано и в бъдеще. Може да се стигне до изкривяване на конкурентоспособността между отделните банкови институции. Капиталните изисквания трябва да са ограничени в бъдеще. В въвеждането на определен процент, определен съотношение е неприемливо. От една страна не искаме е, един последователен подход, а от друга страна искаме да въведем и фиксирани проценти. Е, тези финансови продукти трябва да бъдат привлекателни които не са свързани с високи рискове. Трябва да вземем предвид на заключението ДКИ 3 и не трябва да прибързаме с ДКИ 4 трябва да анализираме досегашните мерки и трябва да видим там, където изпълнението им е недостатъчно, да го допълним. Има нужда от една обща всеобхватна оценка. Трябва да се направи едно, тако, една такава оценка на въздействието, въз основа на нея да видим как трябва да подходим в бъдеще. Аз подкрепям господин Карас изцяло. Благодаря ви. Вики иска да се изкаже. Благодаря. Няколко коментара по отношение на директивата за капиталови е, изисквания 4. доклада, консултационния доклад и работния доклад на комисията говори за стандарти за ликвидност, задлъжнялост, кредитен риск, което е свързано с дискусиите, които водим за кредитния риск. Също така ние водим дискусия за създаване на фонд за разрешаване на кризи. Не става дума за еднократен законодателен акт за поредица от пакет от законодателни актове. По отношение на ликвидността кредитната криза, финансовата криза започна като кредитна криза, но се превърна в финансова криза. И ние разбрахме, че финансовите институции трябва да разполагат с ликвидни активи. Следователно, трябва, ни трябва дефиниция на това какви ликвидни активи ни трябва колкото повече държавен дълг държат банките, толкова повече търсене има за държавен дълг и много правителства задлъжняват все повече и повече, нещо като магиосен кръг. Ликвидността и необходимостта от дългово съотношение – изисква това да не се инвестира в активи, които са високо рискове. Да няма множествени нива на риск. Известна за Известен контрол върху задлъжнялостта е необходим. Заедно с това обаче трябва да сме наясно, че някои рискове са по-малко страшни от други. Тоест, ако, когато човек купува къща, може да реши да задлъж... може да реши, че трябва да задлъжнява по-малко, отколкото ако си купува кола. Така че този инструмент цялостното общо съотношение за длъжнявост не е особено ефективен инструмент. Аз се притеснявам от това, че все още нямаме глобални счетоводни стандарти и правилата, които се налагат на една банка в една юрисдикция, може да се тълкуват по различен начин в друга юрисдикция. Що се отнася до дефиницията на капитал? Въпросът е приоритетен, защото искаме банките да увеличат сумата на капитала и заедно с това не е достатъчно ясно какъв ще бъде този капитал в бъдеще. Човек би си помислил, че капитала по ДК и 3 би покрил загубите в период на спад. Само, че по различни причини това не стана. Така че парите на дънакоплаците се използваха за спасяване на банките, а онези, които трябваше да понесат загубите, не ги, не ги понесаха. Ето защо трябва да видим по какъв начин да дефинираме капитала противен случай сред банковата общност няма да има сигурност за това какъв капитал трябва да наберат. А това по никакъв начин не, не им помага да се преструктурира. Що се отнася до динамичните провизии? Нормално е да се изграждат провизиите и резервите в периоди на економически подем. И тук се не можем да не споменем счетоводните правила. Онези, които така че когато анализираме историческите загуби и се опитваме да предвидим бъдещи проблеми, е възможно е, финансовите средства да се насочат е, към бъдещи балони, така да се каже. В документа се говори за финансови институции с, системна, с системно значение. Не е лесно да се даде дефиниция на тези институции с системно значение. Колкото повече мисля по въпроса, толкова повече е, стигам до заключението, че тук трябва да включваме не само банките, финансовите институции – по въпроса за капитала на насрещната страна. Имаме централни клирингови къщи за компенсиране на риска и това трябва да бъде приоритет. Извинявайте за, дългите изказ... за дългото изказване. Uh, Колеги, вече доста закъсняваме. И това ме тревожи. Въпросите са много важни. Затова и не ви прекъсвам. А, но а, ще стигнем до кризисна точка в при по си работа. Затова моля, бъдете колкото може по-кратки, за да дам пример. Няма да говоря по този въпрос, само ще кажа, че до голяма степен съм съгласна с това, което се каза до сега. Удо, ще се върна да ти дам думата. Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че сега ми давате думата, ще се постарая да съм кратък. Искам да кажа две неща на докладчика от една страна по отношение на подхода. Ние подкрепяме изцяло неговата идея да се работи сега, а не тогава, когато ам, от международни конференции, които нямат никакъв мандат, се получават някакви резултати. Ние сега като Европейски парламент трябва да кажем кое за нас е нужно да се направи. Подходът ви е правилен, правилен и ние го подкрепяме. По отношение на съдържанието, да, има затруднения, няколко някои колеги го споменаха. Има проблеми, свързани с начина по който функционира европейския в пазар и този в Америка. Е, има проблеми, свързани с това, че нашите финансови институции са изградени по други механизми, има друго историческо развитие но за разлика от а, а, колегите ми, а, искам да подчертая, че аз съм съгласен, че всичко може да се изключи. Ако направим това, значи ще се стигне винаги а, е, отново до там, а, е, до, а именно до нежелани резултати. До нежелани резултати за нашите финансови институции. Искам ето защо да кажа, А, ако дефинирането на капитала е спорен въпрос, водеха се също и разгорещени а, дискусии в миналото и в бъдеще че се водят по отношение на вложенията, а, трябва да а, се примирим трябва а, да разгледаме решенията от а, Базел 2. А, трябва да а, подкрепим малките и средни предприятия и трябва да намерим отговор на а, откритите въпроси. Относно степента на задлъжнялост, това е също един важен аспект. Трябва да има а, да се въведе функцията на буфера в а, банковата а, система. И така искам да приключа, за да не отнемам повече време. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Съвсем накратко, нека си махна слушалките. Искам да подчертая, че е, трябва да се работи много внимателно и да не губим време. Да, нужно е време, е, но в крайна сметка вече е дошло време да вземем решения е, за да нямат е, впечатление нашите избиратели, че ние отлагаме е, решаването на този проблем. Искам да почитая нещо, което колегата Караса каза по отношение на антициклични, проциклични мерки. От наша страна стони въпроса до каква степен процикличните мерки са свързани с решението от Базел 2. По същество, в кризисни ситуации кредитите са свързани с повече рискове И тогава ликвидно се ограничава, тъй като има нужда от а, увеличаване на собствения капитал. от друга страна, базата за измерване също трябва да бъде обсъдена в рамките на този на тези проциклични мерки и тази проциклична структура. Благодаря ви. Благодаря. Вие сте а, докладчик Сянка от зелените, нали? Страна на зелените, нали? А, някои хора вдигат ръка, но аз искам да дам първо думата на докладчиците сянка, разбира се. Преди да говоря за някои елементи по същество, искам да се върна към това, което каза Отмар Карас. Неговият доклад за, за нас, зелените, има капитално значение, защото той дава възможност Европейският парламент да вземе позиция преди приключване на преговорите в Базелският комитет. Е, то, един път пък поне ще имаме възможност да изпреварим бъдещето законодателство, а не да го прилагаме без да сме участвали в него. Тоест, трябва да използваме максимално възможностите на доклада по собствена инициатива. Именно тук идва отговорността на господин Карас. Той се има достатъчен авторитет, за да наложи становището, твърдо да наложи становището на Европейския парламент извън него. И след това да потърси компромис между главните политически групи в този парламент. И е, колкото по-добър компромис намерим, колкото сме по едини толкова повече ще нашата дума, това ще бъде един мощен лост на действие в бъдеще. Без да навлизам в подробности, мисля, ще кажа първо следното. Не разбрах много добре рамките, които сте определили за вашия доклад. Несъмнено трябва да се говори за големите политически принципи, контрацикличността, лостовият ефект, задлъжнелостта по отношение на риска, дефинирането на понятия капитал, трябва да се сложат политически опорни точки, но по една или две, един или два особено главни пункта, важни пункта в дебата, трябва да се опитаме да възприеме една по-техническа позиция. Разбира се, един доклад по собствена инициатива не може да обхване едно огромно пространство, една толкова широка материя, но бихме могли да изберем един-два пункта, и а, е, когато изхождаме от едно политическо споразумение, да навлезем в подробности по отношение на преговорите в Базел, а, е, като се има предвид изгледната точка на Европейската комисия. А, е, по този начин ще направим една крачка напред и ще получи по-голямо признание на тежестта на Европейският парламент, когато става дума за изграждане на архитектурата в финансовата област от дискусиите през последните месеци и седмици в Базила се откроиха редица въпроси. Общата воля да се намали процикличният характер, но тук същевременно има изисквания за собствените средства, за капиталите, свързани с риска, който трябва да бъде по-добре измерван. Но също така е, става дума за глобалният лостов ефект, ако можем така да кажем. Когато се увеличават капиталовите изисквания, това не значи, че решаваме въпроса с задлъжнелостта, защото това са две различни неща. И в Европа няма да ни е лесно да отговорим на въпроса, кои са от тези институции, които са прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират това, което е започнало в, да се прави в Съединените щати, не трябва да бъде транспонирано механично в Европа, тъй като европейският модел е различен от американският. И въпросът за това, кои са тези прекалено големи, за да бъдат оставени да фалират е, финансови институции, е свързан с ограничаването на а, общият риск, на който се излага а, една банка. И като се има предвид е, типичният е, характер и качеството на този риск в светлината на изискванията за, собствената. за собствените за капиталовата е, капиталовите изисквания към банките. Значи, това става дума за два типа, два типа регламентиране. И накрая, може би трябва да спомена, че трябва да внимаваме когато дефинираме рисковете, свързани с Регенбург. Е, знаем, че това е една от най-големите слабости на регламентацията, която имахме до сега. Тоест, сега, когато подхождаме към рисковете, те трябва да бъдат по подходящ начин измер, отчитани, измервани и така нататък. Това всичко трябва да влезе в бъдещите, бъдещият регламент. Благодаря. Благодаря за търпението. Гос Гунар Хокмарк, благодаря. Съгласен съм с много от това, което беше казано до сега. Бих искал да подкрепя стратегията на докладчика за оценката на въздействието, искам да добавя няколко момента, върху които се служава да помислим. Първо, в нашата комисия сме много отворени и подчертаваме необходимостта от повече финансиране за малките и средни предприятия. Мисля, че трябва да отчитаме този факт, когато говорим за капиталови изисквания. Така че не би трябвало да правим обратното, което би довело до противоположни резултати. Това ще навреди не само на финансовата, но и на реалната економика. Освен това, не бива да забравяме, че има рискове и рискове, т.е. различни типове рискове. Сега има една тенденция да се говори за лостови съотношения, а не анализ на риска. Това няма особена полза. По време на последната дискусия се използва едно, един израз, а той, е, че европейските банки имат недостатъчна капитализация. Това е малко проблематично като твърдение. Знаем, че трябва да има добър баланс на капиталовите изисквания, защото всичко зависи от рисковете, които се поемат. Зависи обаче и от още нещо. Винаги можем да кажем, че колкото по-добре, е, колкото по-капитализирана е една банка, толкова по-добре, но това е в тесен смисъл, само че е, това е свързано с риска от намаляване на капитализацията на економиката, тъй като има нужда от е, средства за новаторство. Цялата стратегия Европейски съюз 2020 подчертава необходимостта от финансиране на иновациите. Колкото по-капитализирани са банките, толкова по-малко капитал остава за онези инвестиции, които са много важни за економическата и финансова стабилност на европейската економика. Да не забравяме това в никакъв случай. Защото в противен случай, е, в крайна сметка, ще губим работни места, ще страда е, и растежа да не забравяме, че основната заплаха днес, сега, по отношение на финансовата стабилност на европейската економика, са огромните дефицити. Международният валутен фонд каза това преди няколко дни. Ясно е, че при ситуацията в някои страни капиталовите изисквания към банките не могат да, разрешат проблемите с финансовата стабилност. Тоест, необходими са доста мерки и дейности, за да се постигне желаната цел. Накрая, когато говорим за последиците от повишените капиталови изисквания, трябва да предприемем един по-широк подход. Сега говорим за банки, но ще трябва да говорим и за платежоспособност и за страховане тогава пак ще водим същия дебат за повишени капиталови изисквания. И що се отнася до застрахователната индустрия, е ясно, че имал проблем с капиталовите изисквания по време на кризата. И въпреки това ние продължаваме да поставяме нови и нови изисквания за капиталови е, за капитализация. економиката и инвестициите се нуждаят от капитали. Необходимо е да намерим баланса. Ето защо. Нека да говорим за оценка на въздействието, но да приемем един малко по-широк подход. Не може гледната ни точка да бъде фокусирана само върху банките. А, нека да разширим а, погледа си и да обхванем и реалната економика. Благодаря. Арлин. Ще бъде съвсем кратка, защото наистина закъсняваме. Искахме да подкрепа подходът, възприят от докладът господин Карас. Наистина много важно е да имаме доклад по собствена инициатива по тази тема, да имаме, организираме изслушване, да оценим въздействието, направим оценка на въздействието. И, т.е. нашата комисия дава мандат а, е, за това какво трябва да бъде съдържанието и какъв трябва да бъде подходът към е, е, а, а, директивата за капиталовите изисквания номер 3. А, не, не искам да повтарям неща, които вече бяха казани, но очевидно ние ще се опитаме да подкрепим ключовите елементи на реформата, очертани от g 20 Става дума за качеството на капитала, предотвратяване на прекалената задлъжнялост, ликвидността на системата, а също така е, и намаляване на е, цикличната природа е, на процесите. Всичко това, разбира се, са въпроси, с които се занимава този много важен доклад и с много голям интерес очаквам резултатът от дискусията, от обмена на мнения и от изслушванията, в които ще участват експерти. Защото парламентът и нашата комисия по този начин застават начело в тази работа, изпреварват събитията, вместо да реагират просто на тях. Благодаря. Мисля, че по този въпрос сме единодушни и Аню Кютюри получава право да говори последен. Искате ли да приключите? Uh, um, благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да а, засегна регионалния аспект на тази тема и така да се включи тя в дебата. Много е важно да изискваме оценка на въздействието и тази оценка трябва да се приложи по такъв начин, че от нея да стане ясно какво е влиянието върху всички региони и то да е еднакво за всички региони. Ако приложим по-строги мерки, свързани с капиталовите изисквания в райони в източна и централна Европа, това ще доведе до негативни последствия но пък от друга страна, в Централна и Източна Европа натрупването на капитал не беше толкова необходимо, въпреки че кризата там също а, засегна економиката. Но виждаме, че в Западна Европа пазарите имат големи затруднения. Имат затруднения с ликвидността, малките и средни предприятия имат а, проблеми при получаването на кредитите. И ако направим така, че тези кредити кредити а, са още по-трудно достъпни, то малки средни предприятия ще имат още по-големи проблеми при получаването на такива кредити. От а, а, при оценката на въздействието трябва да, да обхване и оценка а, на а, това какви, до какви резултати водят тези изисквания. Late, so... Вече сме закъснели с около 40 минути ако не искате да взимате повече думата по този въпрос, благодаря ви. Мисля, че графикът е подготвен от докладчика. Ще го раздадем на всички, за да се запознаят с него. Сега минаваме към пета точка от дневния ред. Възнаграждението на директорите на котираните предприятия и политиката на възнаграждаване в сектора на финансовите услуги. Сейд Ел Кадрауи е докладчик. Благодаря. Въпросът за възнаграждаването на директорите на котираните предприятия е въпрос, който е ограничен по своя обхват. Поради процедурни въпроси обсъдих го с колеги. Готов съм за конструктивни разговори. Готов съм да дам обяснение по отношение на измененията. Очевидно, няма да се съгласим по всичките изменения. Но мисля, че между различни политически групи се очертава консенсус, че прекалени, въпроса с прекалено големите възнаграждения трябва да бъде решен. Това е част от един по-широк дебат, как финансовите институции и котираните предприятия трябва да бъдат управлявани. Разбирам комисията, че, че комисията възнамерява да публикува документ по този въпрос във връзка с директорските съвети, управлението на риска, ролята на външните аудитори, акционерите, финансовите надзорни органи и общо взето доброто управление на финансовите институции. Това ще бъде през следващите няколко седмици и то ще доведе до приемане на ново законодателство. Уважаеми колеги, финансовата криза показа слабостите в нашата система и сега ние използваме временни мерки, за да се справим с възникналите проблеми. Нови капиталови изисквания за банките, създаване на европейски надзорен орган. Всичко това с структурни мерки, но същевременно трябва да предвидим мерки относно управлението на самите банки. Управлението на риска има основно значение, независимо от това дали става дума за финансови институции или за котирани на борсата предприятия. Необходими са ни споразумения, които определят възнаграждението, като е, сведем риска до приемлив минимум. Тук е необходима и прозрачност, за да може всичко, което се прави, да бъде е, ясно за финансовият надзор. Е, комисията има своите инициативи, други форуми също направиха предложения. И сега настъпва моментът да се направи нещо конкретно и задължително. Запознах се с доклада на госпожа Маккарти за капиталовите изисквания. Там се съдържат интересни предложения. Начина по който се разпределят компенсационните пакети, например – но мисля, че трябва да отредим по-голяма роля на заинтересованите участници. А също така да решим въпроса за ролята на директорите в котираните приятия. Би трябвало да има комисия по възнагражденията или комисия по компенсациите, ако щете. И а, всичко трябва да се одобрява предварително от надзорният орган за да се избегнат конфликтите между оперативните звена и изискването за управление на риска. сумите, които се отреждат, трябва да са съобразени с дългосрочните цели, за да може да се използват зелени устойчиви критерии при тяхното определене. Необходимо е също така едно разумно разпределение на възнагражденията в предприятията. През 2000-та година бонусите изплатени на висшите ръководители от тогава там само се увеличиха много рязко в сравнение с възнаграждението на другите служители – няма да изброявам всичко сега пред вас, че може да се запознаете сами с доклада. Но за да приключа ще спомена само няколко съществени пункта. Вече много от това, е, за което говорим, е включено в е, директивата за капиталовите изисквания. В някои области е, ролята на надзорните органи трябва да бъде укрепена – и смятам, че трябва да призовем комисията да приеме необходимите инициативи, за да може и те да имат достатъчно добър поглед за това как са организирани а, фирмите, как се организират своята политика по отношение на възнагражденията. И разбира се, когато а, тези принципи не се прилагат, да се назовават онези, които не се придържат към тях. Има и други въпроси, които са по същество политически но имат място в един подобен доклад. Такъв, например, е въпросът за възприемане на европейски данък върху премиите. Може по този въпрос да се води полезна, и интересна дискусия. Същото въжи и за координиран банков данък и така нататък. Или за вноските в един фонд за помощ. Ще спра до тук. Очаквам вашите мнения. Благодаря. Благодаря, господин Ханглот. Ми сигнализира, че иска да се изкаже. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за много интересния доклад. Темата, разбира се, е такава, че е много важна, вълнува всички. Заедно с това темата е символ за това, докъде може да стигне политическия популизъм. Трябва да намерим баланс между необходимите мерки за регулиране на възнагражденията от една страна и от друга страна да не стигаме до там, че ние като политици да се опитваме да регулираме неща, които са изцяло в вътреш, вътрешен въпрос на фирмата. Радвам се, че докладчикът обсъжда с докладчиците в Сянка, за да се намери компромис. Няколко кратки забележки поради липса на време. Като цяло докладът е добър. Има някои въпроси, по които не съм съгласен. Например, проблемите. Проблематично е да се каже, че възнагражденията е една от причините за кризата. Това е малко пресилено. Може би трябва да се говори за фонд за стабилност. Не съм убеден, че са необходими представители на синдикатите в комисии, които обсъждат политиката по възнаграждението. Според мен не е необходимо да обръщаме внимание на най-низкото и най-високото възнаграждение в една фирма. Това е вътрешно фирмен въпрос, не е наша работа. Вие говорите за проценти, за това колко може да се плати като премия. Според мен не, не като определяме проценти ще регулираме нещата добре. Що се отнася до банките? Да не забравяме, че не всички банки са регистрирани е, по търговския закон, някои в, са регистрирани е, като фундации, е, така че да отчетем това. Аз лично не съм привържник на идеята за данък върху премиите или бонусите. Ако Аз представ, не са изменения, те ще бъдат в насоките, които казах. Има е, добри възможности да постигнем добър текст. Хубаво е да се погледнем в огледалото и да решим е, колко искаме да регулираме. Популизмът, популистичните дискусии в резултат на кризата са вредни. Е, нека да намерим баланс. Убеден съм, че в крайна сметка докладът ще бъде много добър. Господин, е, госп, е, господин Камфин. Одобрявам общата линия, общия тон на доклада на колегата. Е, не съм съгласен с всичко казано от е, колегата от либералите. Той каза, че възнагражденията са вътрешно фирмен въпрос. Аз мисля, че в един момент въпросът се превръща в системен. Не става дума само за възнагражденията на една фирма, на един директор. Става дума за общата философия, общия подход към възнагражденията. Трябва да се види възоснова на какви критерии те се увеличават. Ето защо ни трябват политически критерии и ето защо в европейските страни трябва да има правила, които да определят развитието на заплатите, минималната заплата. Няма причина да казваме, че, че а, това не е политически въпрос. Възнаграждението на служителите е също политически въпрос. Не е работа на политиците да определят възнагражденията, но е работа на политиците да определят правилата, да създават архитектурата на пазара така че да могат в рамките на предприятията да се водят преговори. Подкрепям духа на докладчика и се надявам, че предложенията от комисията ще могат да бъдат подкрепени. Три кратки предложения. Първо, факта, че акционерите трябва да могат да гласуват за или против възнагражденията на ръководителите. Мисля, че това е, е правило, проистичащо от изискванията за добро управление. Това е предпоставка за прозрачност. Променливата част на възнаграждението, от друга страна, трябва да бъде ограничена. Тя трябва да бъде свързана с определени критерии, които, не, които са изцяло финансови. Често се прави разлика между европейското управление на предприятията и американското управление. Мисля, че в Европа е, не се отчитат само финансови критерии. Аз мисля, че през последните десетилетия години ние отстъпихме. Важно е да въведем и други критерии, като социална отговорност, екологична отговорност. Тези критерии трябва да участват в определенето на променливата част на възнаграждението. Ние сме внесли някои изменения, но общият тон на доклада ми харесва. Благодаря. Вики има думата. Ще се опитам да бъда съвсем кратка. Много благодаря на докладчика. Ми проведахме много добра дискусия миналата седмица. Съгласна съм с това, което той каза тук. Разбира се, не 100%, но с повечето. Смятам, че той правилно възприема един по-широк подход към управлението, а не, само, не се ограничава само с възнаграждаването. Трябва да се направи разлика обаче за рискът, който се остава за само съответното предприятие и риска, който се прехвърля и на други. Разбирам, че комисията разглежда не само управлението на банките, но също така и на вътрешните и външни аудитори, съвета на юристите и така нататък. Говорим за по-голяма роля на надзорните органи, за това те да интервират бъдещи членове на, на борда, а, преди да бъдат назначени и така нататък. А, мисля, че трябва да възприемем един съразмерен подход. Примерно има малки финансови институти, които са толкова малки, че едва ли би трябвало да имат цели комисии за управление на риска, както големите банки. И все пак нека мислим в световен план, а не само за Европа. Ако се наложат определени данъци само в Европа, това значи, че просто ще се прехвърлят дейностите офшор извън Европа. Благодаря. Аз също, вероятно, трябва да се участвам в този дебат. Няма да го сторя сега. Ще го направя, когато се обсъждат е, изявленията. Докладчика, искате ли да приключите? Искам да благодаря на колегите за а, е, изказванията им, за мненията им. Очаквам с нетърпение да видя измененията. Сигурен съм, че те ще бъдат конструктивни. И след това ще можем да се съберем и да решим по кое сме съгласни и по кое не. Благодаря. Благодаря и аз. Срокът за внасяне на измененията е 10 май, а на 1 юни ще ги разглеждаме. Целим да гласуваме в комисия на 22 юни и евентуално а, след това през на юлската пленарна сесия да бъде внесен доклада. Сега можем да минем към шеста точка от дневния ред относно регламент за търговията на финансови инструменти, така наречените тъмни обединения и прочие. Докладът е по собствена инициатива. Кей Свинбърн е докладчик. Благодаря, госпожа а, председател. Ценя възможността да, за първи обмен на мнение. А, мисля, че трябва да направя някои обяснения за какво всъщност става дума. много често чуваме за така наречените пазарни и финансови инструменти, ПФИ. Става дума за директивата за злоупотребата, директивата за прозрачността и така нататък. необходимо е да се помни, е, че с прегледът е, е, въвеждането на тези пазарни и финансови инструменти ще има въздействие, ще се бъде повлияно от въздействието на кризата. Значи целта на това е да се увеличи конкурентоспособността. Разбира се, всички участници разбират, че е, премахването на правилото за концентрацията, особено когато става дума за акционерен капитал, доведе до по-малки разходи за изпълнението и за увеличаване на уеднаквяването между европейските финансови пазари. Това се отнася особено за различните търговски партньори, за правилата за прозрачност и включително за активи извън акционерният капитал. Това се отнася особено за търговски механизми, които се купуват при купуване на гише Междувременно настъпиха много промени в пазарите. Нови технологии и широко използване на алгоритми в електронната търговия, високочастотни методи за търгуване и така нататък. Деривативите и търговията с тях трябва да се нуждават от по-голяма прозрачност и специално регулиране. В сегашното условие при нуждата от по-голяма прозрачност трябва да се а, а, да се проучат, а, да проучат наличието на тъмни обединения, където много голи, се търгуват много големи обеми. А, значи, а, това са а, големи сделки в големи обеми, а, без всякаква предварителна прозрачност. А, много многостранните е, търговски инструменти и е, така наречените SIs. Става дума също така и за търговия е, на гише. Всичко това е, съществуваше и по-рано, но сега вече търговията е, е електронна. Тоест, обаче, обаче, обаче, обаче прозрачността намаля. Въпрос е при какви обеми вече започва да се влияе, процесът започва да влияе върху ценообразуването а докладът е, се опитва да разбере дали може да извлечем полуки от опитът на САЩ а, е, по отношение на прозрачността на подобни тъмни обединения. В, в, в Великобритания а, е, надзорният орган отчита, че по-малко от 1% от търговията се извършва на тъмно, ако можем така да кажем, докато в, в, в САЩ този процент е близо 10%. Разбира се, трябваше да се запознае с документи, свързани с тези тъмни обединения. Докладът на госпожа Лагард е особено, особено полезен. Полезни са и консултационните документи по този въпрос. А също така и е, групата там, която издаде доклад, наречен Търгуване на тъмно в Европа. Всичко това ще помогне за по-нататъчното оформяне на документа. Благодаря. Някой друг иска ли да вземе думата? Господин Канфин или Оля има думата. Първо Оли Шмидт има думата. Благодаря за това встъпление. Първият ми въпрос е какво смятате да направите? Това хубаво ли е или е лошо за пазара? И може би да ни кажете какво точно мислите по въпроса. Мисля, че това е много важно. Може би това е полезно за пазара, тъй като, тъй като подобрява функционирането на пазара. Аз, аз също се опитах да проуча документите. признавам си, че не бях от тези, които смятаха, че говорите за басейни. Когато говорите за търговия или предварителна търговия на тъмно, впечатлението, създава се впечатление за нещо лошо. Защото когато обсъждахме пазарните и финансови инструменти, един от основните доводи изрази беше прозрачност. Всички участници на пазара трябва да знаят какво се случва там. Аз самият съм дребен инвеститор и много държа инвестициите ми да не се правят на тъмно. Ето защо основният ми довод е, че ако става дума за голяма, голяма част от пазара, която очевидно нараства в Европа, тогава трябва да предприем нещо. И трябва да се опитаме да осигурим повече прозрачност, без да се отказваме от един много важен инструмент за бизнеса. Кей каза, че новите информационни технологии промениха пазара. Нещата бяха по-лесни, когато се продаваха по-големи количества акции, когато акциите се продаваха на борсовия салон. В борсовия салон. Това вече не е така. Както разбирате, аз не съм много сигурен в каква посока да тръгнем. Не ми се иска обаче да имаме финансови инструменти, които се използват на тъмно. Основните усилия на тази комисия особено в светлината на дискусията за капиталовите изисквания, че всичко трябва да бъде прозрачно. И всички участници на пазара трябва да имат достъп до информация, да знаят какво става на пазара, когато участват в тази търговия. Благодаря. Оли? Какво казахте? Разумна, сенсибъл или сенситив? Едното е разумно, другата е чувствителна. Арлин. Искам да благодаря на Кей, но продължавам да не ми е ясно какъв е обхвата и как, за какви въпроси става дума? Защо въобще говорим за тъмни обединения? Кое създава проблем? Липсата на надежни данни за съществуването на тъмни обединения, трудният достъп до статистика. Ми ако това е така, можем ли да проучим въпроса? Мисля, че някои от статиите, които съм чела, говорят за това, че поради финансовата криза се създава двустепенен пазар, че нарастват тъмните обединения и започват да се руши общественото доверие в финансовия пазар и финансовите институции. Ако това са проблемите, да, аз смятам, че трябва да се занимаем с тях. Съгласен съм с Оли Шмидт, че трябва да видим къде са рисковете, е, свързани с тези тъмни обединения. Е, някои казват, че тези тъмни обединения водят до по-висока ликвидност. Е, след като ние се стремим към повече ликвидност, ми тогава тези тъмни обединения може би са полезни. Е, от друга страна е, се казва, че онова, е, което се прави на пазара, би трябвало да бъде в по-голяма степен обществено достояние. Мисля, че като докладчици в сянка не бива да, да гледаме нещата само от гледна точка на директивата за пазарни и финансови инструменти. Да видим какви са ползите за пазар. Някои казват, че нещата трябва да си останат на тъмно, за да се избегне дестабилизация. Заедно с това обаче е, да е, не допуснем вредата за пазара. Сега, е, тогава, когато има тъмни обединения на нерегулирани части на пазара, това е проблем. Мисля, че основният акцент трябва да бъде върху оформяне на нашия подход към проблема. Може би ни трябва допълнителен анализ, допълнително разследване и може би да помолим комисията да ни представи повече детайли. Само, че е, не смятам, е, че трябва от сега да подхождаме е, по един твърде експертен начин. Преди това трябва да разгледаме по-общите въпроси, като тези свързани с прозрачността, например. Благодаря, Паскал. А, а, съгласен съм с това, каза Алин. А, имаме възможност в Европейският парламент да направим предложения, то политически предложения, които ще дойдат преди промената на директивата, която ще направи комисията. Имаме възможност значи, по този начин да участваме в дебата. Това е отлично. А, значи, за, за да получим максималното, а, а, разбира се, а, всичко това има и, и а, добри и лоши страни. Вече някои ги споменаха, няма да ги избревам наново е въпроса за липсата на прозрачност. Един от уроците на кризата е, че е необходимо да подобрим функционирането на пазара, защото тези а, тъмни обединения са тъкмо обратното. А, а, всичко става на тъмно, и дава възможност, по-голяма възможност да се а, използват микроразликите между в, в котировките и то само в полза на онези, които получават комисионни, примерно, от арбитража. Няма никаква, никаква полза реалната економика от всичко това. Значи то само, то в никак, то само увеличава нестабилността, непрозрачността и е в полза на онези, които го, които го практикуват. И за жалост, още един път трябва да се повтори, това са големите европейски банки, включително. О, о, ръководителите на предприятията във Франция, не, не знам как дадат нещата другаде, става дума за котирани на борсата предприятия, според тях тази система трябва да бъде изцяло преразгледана, защото тя е противопоказна на интересите на големите предприятия, те не знаят кой какви позиции, финансови позиции взема, кой държи техните капитали. И като имаме предвид тяхната гледна точка, което очевидно се различава от становището на банките, които защитават своите, своята практика в своя собствен интерес. Очевидно е, че тези пазарни финансови инструменти нам позволиха за намаляване на разходите по сделките. Но в края на краищата, ако видим единичната цена, тя се е намалила, но ако погледнем общата цена на съответните, на съответните посреднически разходи, виждаме, че тя остава не, остава непроменена. И затова като законодатели мисля, че е необходимо да се занимаем с този въпрос. Благодаря, Катерин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, благодаря на докладчите Сянка. Съгласна съм с тези, които говориха за значението на прозрачността. Самото понятие тъмни обединения внушава идеята за някакви тъмни, мътни води. Въпрос е за прозрачността на цените преди да бъдат извършени транзакциите. Това е въпрос, който трябва да бъде разгледан от доклада. Дали ние сме за или против. Искам да задам два въпроса. Първо, докладът говори за редица документи, които ще бъдат от полза за нашата комисия. Може ли секретарята да ни осигури достъп до тези документи, било чрез имейли, било като ни насочи към съответните веб страници? А второ, разбирам, че комисията е организирала семинар на тема тъмни обединения. Би било интересно да се знае какви са резултатите от обсъжданията на този семинар. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. често ме канят на подобна заседания на, на, на различни комисии. Аз не мога да отида, защото имаме тук много работа. Сега, аз искам да кажа две неща. Първо, по отношение на заглавието на този доклад по собствена инициатива, доста необичайно. Тъмни обединения. Мисля, че от нас се очаква да измислим нещо, но системата ни изневери. Е, ние имаме желание да разгледаме различни области. Алгоритмичното търгуване, което не е тъмно. То от другата страна, но е много бързо. Мисля, че в този доклад можем да се занимаем с различни елементи на инфраструктурата и заглавието ми се струва малко странно. с постъпването на повече материали от Европейската комисия ние трябва да отговорим, така че темата може да се разрасне. Много бих искала да видим какъв е ефекта от алгоритмичното търгуване, какви са ползите и недостатъците. Също така проявявам интерес и към тъмните обединения и какво се случва, когато се мине отвъд някакъв прак. Може би не непременно изкупуване, но може би могат да се изграждат позиции на тъмно, без да може пазара да реагира на време. Макар, че има прозрачност след търговската сделка, това не е достатъчно. Е, и това представлява интерес за мен. Само, че ние се занимаваме малко с неизвестни неизвестни. Така, че ни трябва малко повече информация. И секретариатът ще се постарае да събере на едно място различни документи по тази тема, така че бъдете готови за нещо голямо в котията. Мисля, че това е. Нямам какво друго да кажа. Е, Кейм, искаш, искаш да кажеш нещо в заключение? Искам да благодаря на колегите за коментарите. Да, става дума за нещо на тъмно и достъпът до данните не е лесен. Националните регулатори през последните 9 месеца събират тази информация, така че предстои представянето на тези данни, така че ще получим факти за търгуването на тъмно в Европа през следващите месеци. Докато започне работа по доклада, ще разполагаме с данните. Що се отнася до това дали е хубаво или лошо това търгуване, има. Помните, че когато говорихме за пазарните и финансови инструменти, и има основания за груповите освобождавания. Въпросът е на ниво от какъв момент нататък започват да въздействат върху пазара. И ето защо трябва да огледаме внимателно прозрачността на освобождаванията преди търговската сделка, а също така и представянето на информацията след търговската операция. Аз до сега не съм видяла убедително, убедителен довод в полза на е, тридневно забавяне след е, сделката. Ако информацията се забави с повече от е, три дни, иначе има някакъв проблем. В епохата на прозрачността трябва да бъдат представени доста убедителни аргументи за забавяне с повече от три дни. Мисля, че ние ще получим много информация Надявам се, че ще получим информация на, на един семинар на 12 май. Предвиждаме семинар с участието на Сезар и представители на, инвес... на институционалните инвеститори, които да представят различните алгоритмични търгования и други подобни дейности. Технологията се промени. Е, Светът през последните три години е, много се промени. Е, въведаха се електронни търговски платформи и е време да съставим амбициозни планове за това как да се засили прозрачността, без да вредим на унези, които осъществяват блокова търговия. Мисля, че ни предстоят много, предстои ни много инф... работа и смятам, че докладчите в Сянка трябва често да заседават с докладчика. Знам, че на всички програмите ни са натоварени, но ще представим датите, ще представим график и когато постъпят данни, ще ви ги представим. Благодаря ви за тези изказвания. Мисля, че, е полезна, мисля, че беше полезна тази първоначална размяна на мнение. Благодаря. Почти наваксахме. Мария Валенса от комисията е тук. Ще й дам думата. Съжалявам, че го направих след докладчика. Така че ако Кей поиска да се изкаже след това, ще й дам думата, стига да не, да не отнеме много време. И така, Мария. Благодаря, госпожо председател. Ние приветстваме тази инициатива на Европейския парламент. Мислиме, че тя отговаря на нашето мислене по този въпрос. Докладът по собствена инициатива и всички изказвания, които чух тук, посочват проблемите, които трябва да бъдат решени. А, ако се върнем на въпросите, повдигнати от а, почитаемите госпожа, а, господа и дами и депутати, а, има два въпроса. Първият въпрос е прозрачността, вторият въпрос е конкуренцията а, и а, еднаквите условия за всички. Какво трябва да се направи? 5-6 години след приемането на а, регламента трябва да се види дали а, неговите тек, текстове, неговите клаузи отговарят на тези, на, на тези задачи. Дали имаме достатъчно лоялна конкуренция и а, достатъчно гарантирана лоялна конкуренция и достатъчно прозрачност и какво може да направим, за да подпомогнем ценообразуването, да избегнем дестабилизацията, а също така а, да провериме части от пазара, тъмни обединения, други, а, а, дали те трябва да бъдат регулирани а, или регулирани по друг, по друг начин, ако сега са регулирани. Ако ми разрешите да се върна на а, семинара по въпросите на прозрачността, ние не сме организирали някакъв официален семинар, имахме неформални срещи с различни специалисти, с представители на финансовите среди, вместо редица отделни срещи, просто ние ги обединихме. Но въпреки това ще се възползвам от тази възможност да посоча, че ще имаме официални консултации с участието на Европейския парламент. Надяваме се, че ще има ваши представители. Надяваме се да организираме публично изслушване по пазарните и финансови инструменти. Надяваме се, че депутати ще участват в това изслушване. Благодаря. Благодаря. Кей, Кей не иска да говори още един път по този въпрос. Благодаря и както сами чухте, следващата стъпка в този процес ще бъде семинарът, който ще проведе на 12 май. Сега за сега нямаме друга предложени дати. Сега минавам към точка 7 от нашия дневен ред, което е проектът доклад по установяване на истинността на евромонети и обработката на негодни за употреба евромонети. Господин Бинев. ще... Първо бих искал да благодаря за поверената ми отговорност да съм докладчик по този доклад. Целта на предложения регламент е да бъдат определени процедури относно установяването на истинността на евромонетите и обработката на негодни за употреба евромонети. Фалшифицирането на евромонети представлява значителна опасност, особено за монетите с най-голяма стоеност липсата на задължителна обща рамка за установяване на истинността на монетите може да представлява пречка за заинтересованите институции в някои държави членки за активното издирване на фалшификати. Това създава различия в степен на защита на валутата в рамките на Европейския съюз. Предложеният регламент представлява правно обвързващ инструмент, станал необходим за определенето на общ метод за установяване на истинността на евромонетите, който да се прилага от заинтересованите институции и при извършването на необходимите проверки от държавите членки. В този контекст с настоящото предложение се цели гарантиране на ефективното прилагане в еврозоната на общи процедури за установяване на истинността на евромонетите в обращение на, кон, на контролните механизми за техните процедури от страна на властите. В качеството си на докладчик изразявам съгласие с подхода на комисията и предложенията на съвета, включително и езиковите поправки в текста. За да се постигне по-добър и точен текст на регламента, бихме желали въвеждането на редица изменения в предложението на комисията. Една от основните цели на регламента е институциите да гарантират, че евромонетите, които се връщат в обращение, се подлагат на процес за проверка на истинността им. Проверката на истинността трябва да се извършва чрез машини за обработка на монети, включително в списъка по член 5, параграф 3 или чрез надежно обучен персонал в съответствие с методи, разработени от държавите членки. Освен това, поради факта, че проверката на истинността на евромонетите неизбежно води до разходи, за съответните органи, участващи в този процес, предлагам да се включи правото те да удържат такса за обработка. Към момента в първоначалния текст използвахме обобщаващото институции, но бих искал да ви информирам, че това ще бъде заменено с по-конкретното съответните органи. Текстът ще гласи всички упълномощени власти, обработващи евромонети, негодни за обращение, могат да налагат такси в съответствие с, с настоящия регламент, за да покрият разходите, свързани с този процес. Вместо всяка институция, която извършва установяване на истинността на евромонети, може да прилага такса за обработка, съгласно настоящия регламент, с цел покриване на разходите на институцията, свързани с този процес. Предлагаме да се добави нов параграф, който да дава възможност на 3 годишен преходен период, който да започне да тече от 1 януари 2012 година, като държавите членки могат да предвидят специални дерогации от разпоредбите на първото изтичане на член 4, параграф 1 за машините за обработка на монети, използвани при влизането в сила на настоящия регламент, които са доказали надежността си за откриването на фалшифицирани евромонети, негодни за обращение евромонети и други предмети, подобни на монети – които не са истински евромонети, дори ако тези машини не са включени в списъка на посочената в член 5, параграф 3 интернет страница. Тези дерогации се приемат след консултации с CCEG. Е, горепосочената разпоредба гарантира по-голяма прозрачност за включването на машини в списъка. По отношение на член 6, параграф 2, Считам, че следва да бъде задължение на държавите членки да прилагат процедурата и насоките с цел осигуряване на подходящо и достатъчно обучение за служителите, участващи в процеса на проверка на истинността на евромонетите. Това се пояснява в, предложението от съвета, е, в предложеното от съвета изменение, но ние въведахме допълнително пояснение, че държавите членки получават гаранции от институциите, проверяващи истинността на монетите, че служителите, които работят за тях, са надлежно обучени за целта. Освен за броя на машините, които се проверяват ежегодно, във всяка държава членка ние подкрепяме ангажимента за 25% от общия сборен нетен обем на евромонетите, имитирани от въпрос на държава членка от въвеждането на евромонети до края на предходната година. Това е постижим обем от монетите не само за малките държави членки на Европейския съюз, но също така и за държавите членки, в които са налице голям брой такива машини. И същевременно считаме, че това е най-малкото, което може да се направи, за да се гарантира постигането на основната цел на регламента, а именно защитата на евро от фалшифициране. Ние предложихме друга разпоредба, която считаме за необходима с оглед осигуряване на по-голям обхват за машините, които се проверяват по-рядко. Тази разпоредба е изискването за непрекъсната проверка на машините за установяване на истинността на монетите. По време на консултациите с специалистите от ОЛАФ разбрах, че има случаи, в които при отварянето на транспортните контейнери на монетите се отделят газове, дим или задушливи миризми. Това, както ми беше обяснено, се дължи най-вече на химическата реакция между различните препарати, използвани за почистването на монетите и опаковачните контейнери или предозировка на препаратите. Затова считам, че ако отделно е, Отделно предаване включва монети, за които може да се счита, че крият риск за здравето на работещите си. Таксите, събирани в съответствие с параграф 1, да бъдат допълнени с допълнителна такса в размера на номиналната стоеност на представените евромонети, отговаряща на 20% от номиналната стоеност. Водени от желанието си за осигуряване на прозрачност на процесите в институциите, както и достъп и ефективност на тяхната работа, ние предложихме въвеждането на следното изискване – Комисията след получаване на и анализиране на докладите на държавите членки да предоставя годишен доклад на Економическия и финансов комитет за развитието и резултатите от процеса на установяване на истинността на евромонетите, които са негодни за обращение. Като заключение, от горепосоченото бихме искали да споменем, че този доклад е изготвен при съблюдаване на принципите на субсидиарност и пропорционалност. Искам още веднъж да благодаря на всички, с които работихме заедно, хората от съвета, комисията, представителите на политическите групи, а също така и на ОЛАВ, които помогнаха много с големи опит, който имат по ликвидиране на измами. Благодаря ви. Благодаря ви. Господин Педар. Hea eesistuja tänan esmalt sotsiaaldemokraatide variraportöörina. Благодаря. Бих искал преди всичко да благодаря на докладчика за отличния доклад. Знам, че е, това не е въпрос, е, е, който се обсъжда в средите на политиците, но това е важен въпрос и затова и аз искам да кажа нещо по него и да направя някои предложения. Защото съм до някъде запознат с въпроса и имам идеи. Първо, мисля, че е много важно да, опред... да дефинираме какво е монета, която не, е годна за да бъде пусната в обращение. трябва текста да бъде ясен, простичък за разбиране. Когато съветът обсъждаше този въпрос, дефиницията не беше като че не, не беше обърнато достатъчно голямо внимание. Според мен това е важен въпрос и си струва да бъде обсъден. Второ, става дума за машините, които сортират монетите, които се сортират монетите, които са в обращение. Има ли някакъв срок за подновяването на тези машини? защото ако някой измисли нов начин за фалшифициране на евромонетите, ще са ни трябва необходими нови машини, за да откриваме тези нови начини. Значи въпросът ми е, кога една машина може да се смята за негодна да сортира или а, е, да разпознава а, е, негодни за, за циркулиране, за обращение монети. И кога трябва да бракуваме тези монети? В точка 1 b се казва, че персонала трябва да бъде подготвен съгласно правилата, които определят страните членки. Но мисля, че ние трябва да имаме общо европейски норми за подготовка на персонала. Трябва да имаме насоки за тази подготовка, които да въжат за всички, еднакво за всички. Мисля, че текстът е много добър но на някои места бих предпочел това, което предлага съвета. Необходимо ни е необходимо уточняване в редактирането на текста. Някой ще направя с писме, в писмен вид предложение от името на моята политическа група. Благодаря, Силви. Благодаря. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика за свършената работа по един въпрос, който е доста технически. Е, изключи съм микрофона на госпожата, която говори, да. Е, е, въпросът за доверието в общата монета е общ, наш общ интерес. И всичко, което може да укрепи доверието в общата европейска валута, всичко, което може да доведе до общ европейски подход, ще бъде полезно. И аз си поставям следния въпрос. Каква е ролята на, на националните банки? какво е, трябва да видим какви са отношенията между ЕЦБ и националните банки за контролиране на монетната, на паричната маса. Това са чисто практически въпроси, не са фундаментални, но имаме, значи, първо въпрос за доверието и второ, да не увеличаваме прекалено много инстанциите, които се месят в тази работа. Благодаря. Uh, uh, Само една забележка. Ирония е че това, че ние говорим за проверка на истинността на монетите, на евромонетите. В моята страна се води интензивен дебат за това дали някои страни не трябва да бъдат изключени от еврозоната. Според мен тук има ирония. Дори и членове на тази комисия, които участваха в дебата е, и пледираха за разделяне на еврозоната, мисля, че в един момент трябва и това да обсъдим. Е, в противен случай тази дискусия се превръща в е, нещо безсмислено. Някой друг иска ли да се изкаже за монетите? Аз не мисля, че дебатът е за еврозоната. Искам да кажа, че подкрепям това, което каза Свен Голд. Ще видим какви възможности предлага дневния ред. Комисията е тук. Сценаки се е тук. Искате ли да се изкажете? Имаме време. Благодаря, госпожо председател. Само няколко думи. Бих искал да благодаря на господин Бинев за доклада. Бих могъл да кажа, че този доклад е едновременно конструктивен и проява на дух на сътрудничество. Той е конструктивен, защото е, прави опит да надгражда върху предложението. Той е проява на желание сътрудничество, тъй като господин Бинев свика няколко срещи, на които събра експерти, имащи отношение към въпроса и успя да извлече основните въпроси, които следва да бъдат повдигнати. Ето защо от гледна точка на комисията бих искал да изразя общо съгласие с предложенията на господин Бинев. Има някои дребни детайли, които мисля, че могат да бъдат решени на двустранна основа, официално или неофициално с съвета или секретарията на съвета и председателството. Бих искала обаче да, обя... да дам няколко е, технически обяснения на някои от повдигнатите въпроси. Дефиницията за негодни за употреба монети. Опитвали сме се да го направим и преди. Всички помним, че през май 2005 година ние и издадахме препоръка по същата тема. Между другото, там е, има и дефиниция на негодни за употреба монети. Всяка пряка или косвена дефиниция на негодни за употреба монети страда от недостатъци, не приложима. Ето защо приехме друга процедура. Вместо да търсим експертна техническа дефиниция, решихме да дадем функционална дефиниция. Тоест, всички истински монети, които са отхвърлени в процедурата на установяване на истинността, са по дефиниция негодни за употреба. С други думи, имаме дефиниция на негодни за употреба, но това не е техническа дефиниция, функционална. Вторият въпрос е в какъв момент трябва да бъдат подменени машините. Отговорът и тук е функционален. Те трябва да бъдат подменени тогава, когато вече не могат да си вършат работата както трябва. Това въжи не само за машини, предполагам, но и за хора. Мисля, че в момента, в който съответната фирма установи, че фирмата им вече не може да осъществява както трябва задачата свързана с проверка на истинността, фирмите, които използват такива машини, трябва да ги подменят. Сега какво да правим с една машина, която се развали? Мисля, че това е въпрос, който може да бъде решен между фирмата и производителя. Третият въпрос беше много интерес. интересен. Е, това е за е, обучението, което трябва да има общо европейско измерение. В момента съвет, комисията и господин Бинев – сме съгласни, че в момента, поради големите различия в съществуващите правила в държавите членки, би трябвало да се въздържаме от задължително общоевропейско обучение. В Европейската комисия в момента изготвя европейски инструмент за обучение по установяване на истинността на монетите. Аз не казвам, че това трябва да бъде задължително в момента, но след няколко години, няколко години след влизането в сила на регламента, да речем 2015 година, да се върнем обратно на въпроса, да обсъдим различни въпроси. Един от тях – е възможността за налагане на европейски инструмент за обучение. Що се отнася до доверието, което гражданите трябва да имат към валутата и монетата, мисля, че тази идея е заложена в доклада. гражданите трябва да имат доверие в валутата, която използват. Когато вземат в ръка банкнота или монета, трябва да са сигурни, че те са истински. Ето това е целият смисъл. Каква е ролята на националните централни банки? Ми това е по преценка на държавите членки някои държави членки са поверили установяването на истинността на централните банки. Други предпочитат да поверят тази функция на монетния двор. В Франция, например, онези, които... Във Франция монетният двор е този, който осъществява тази задача. Той има Национален център за анализ на монетите. И така, ние предпочитаме да оставим това решение на държавите членки и да не налагаме създаването на нова институция. Мисля, госпожо председател, че това са всички въпроси, които бяха зададени. Разбира се, няма да навлизам в по-широкия дебат. Това не е моя работа и ви благодаря за вниманието. Благодаря. Благодаря за тази ценна информация. Връщам се на докладчика. Благодаря, госпожа председател. Искам да уверя всички. Искам да уверя всички колеги, особено колегите от социал-демократите. Също и госпожата, която ме поиска по отношение, да кажа какво мисля по отношение на ролята на националните банки. Да, говорих с БНП, е, говорих с всички, които се занимават с този въпрос, проучих тяхното мнение и мисля, че, мисля, че сме наясно по този въпрос. Нямам какво повече да добавя. Благодаря. Благодаря. И сега по най-блестящ начин, както бяхме закъснели, успяхме да а, а, изпреварим с около 10 минути програмата. Благодаря на всички колеги. А, а, и сега стигаме до осма точка а, от а, дневния ред. А това е, сега се отнася до развитие на потенциала за работата места, но нека при това да ви кажа графика за попредишната доклад. А, 10 май е срокът за внасяне на изменения. Ще ги разглеждаме на 1 юни. Ще коми... гласуваме в комисия на 22 юни и в пленарна зала през септември. Така е графикът сега за сега. И сега минаваме на точка 8. Тя е на, от, на Едвард Сиклуна. Развитие на потенциала на работни места за една нова устойчива економика. Благодаря, госпожо председател. Става дума за становище въз основа на от доклад, който ни беше изпратен от Комисията по заетостта и социалните въпроси. Ставаше дома за развитието на потенциала за работни места на новата устойчива економика. Докладът а, отразява заключенията на съвета във връзка за стратегията за нова устойчива економика. Става дума за някои така основни а, проблеми. А, измененията в климата, чистата енергия, енергетика, опазването на околната среда, общественото здравеопазване и така нататък а също така и решимостта на Европейския съюз да участва в международната борба срещу затоплянето на климата, като се включи и становището на Международният панел по този въпрос. След това дефинираме какво всъщност наричаме зелени работни места. И в нашето становище е, с пълно основание се различаваме от комисията, където, която ни поставя ударението главно върху намаляването на технически, обема от технически средства. И е, общо взето се придържаме към дефиницията на МОД по отношение на зелените работни места, не само е, контрол върху е, ограничаване на замърсяването, но общ, общ мониторинг на процесите, но също така и поставяне на отделение във всичко това, което увеличава ефективността в най-общ смисъл на думата. При наличието на една подобна дефиниция, обаче е много трудно да се стигне до полезен анализ на провежданата политика. Говориме за качеството на работните места, за поставянето на въпроса на равноподобността на, на половете, на преден план, гъвкавостта на пазара на труда и така нататък. А Комисията по економически и парични въпроси, според мен, трябва да постави по-голямо ударение върху економическите аспекти, без да пренебрегваме проблемите на околната среда. Трябва да съзнаваме, че световната економическа криза забави промените в използването на енергията и обема на въглеродните емисии, но в никакъв случай не ги спря. В никакъв случай това не трябва, не трябва страните членки да бъде тяхното внимание да бъде приспа, приспано, защото те, това са циклични процеси и те ще се засилят отново. Една европейска стратегия за работните места трябва да обърне внимание отдели внимание на економическото въздействие на промените в климата върху пазара на труда. Пазара на труда и как нашата економика ще се приспособи към тези промени. Третото, което е, искам да спомена, е следното. Знам, че въпросът за това какво е една, какво е зелено работно място, е нещо, което и ОИСР, и Евростат обсъждат вече 10 години. Но мисля, че трябва да отидем малко по-далеч и да препоръчаме на страните членки на Европейския съюз да започнат да класифицират работните места съгласно промишлената класификация, която използва Евростат. Защото тези зелени работни места се намират във всички сектори, във всички отрасли, понякога са скрити и ако не, може, ако не ги обединим по общ показател, няма да знаем за какво става дума. Няма да можем да измерим, да ги преброим, няма да можем да видим какви са проблемите и да възприемем а, цели, които са, могат да бъдат количествено дефинирани. Проблемите, освен научни, могат да са, са свързани с по-низко квалифицирани работници и комисията трябва да обърне специално внимание на най извините групи работници, които не бива да бъдат оставени извън една подобна програма. В моето становище също се иска финансиране на малките и средни предприятия, за да могат те да възприемат една по-зелена политика, еколог, екологосъобратна политика, а също така посочва се необходимостта от рамки, в които се очертават начините, по които правителствата, работодателите и работниците ще трябва да се работят, ще трябва да се приспособят към всички тези промени. И накрая отново се връщам на въпроса за дефиницията – и казвам, че въпреки, че ние може да възприемем каквато искаме дефиниция, ни е необходима спомената класификация, като много ясно разграничаваме, примерно, управление на водните ресурси, а, а, обработка на а, замърсените води, опазване на природата, производство на средства за произвеждане на възобновима е, енергия и така нататък. Всичко това е част от този общ план, който се засяга в становището. Благодаря. Филип има думата. Добър ден от Белгия. Страната все още е жива. Предполагам, че още доста ще ни има. Госпожо председател, мисля, че ако продължаваме така, скоро ще има достатъчно депутати за игра на карти. И когато останем четирима, ще започнем това да правим. Сега, по-сериозно. Искам да благодаря на Ед за първия вариант. Съгласен съм с много отказаните неща. Хубаво е, че подчертавате факта, че зелените работни места са не само възобновяеми енергийни източници. Освен това, е, това не е предназначено само за новите висшисти. Всъщност повечето зелени работни места са за хора, които нямат висше образование. Сега, ако вземем четири сектора строителство, мобилност, енергетика и хранително-вкусова промишленост, ако позеленим тези четири сектора, зелените работни места ще бъдат по-низко квалифицирани работни места. Имаме нужда от това. Искам да кажа още няколко неща. Основният, основното послание е възможността. Цялата тази промяна е възможност за Европа. По няколко причини. Нашите економики и общества могат да станат по-устойчиви и издръжливи не само в контекста на промените в климата, но и недостига на природни ресурси. И Спомнете си какво стана миналата седмица с вулкана. Кризите влияят върху всички нас и това е аспект, който трябва да си има предвид. Втори аспект. Ако Европа може да, да изиграе водеща роля в това отношение, е, нейната конкурентно способност е, ще се е, повиши. Разбира се, ако не увеличим темпото, ще загубим откритата възможност да играем водеща роля. Що се отнася до модела на новаторството в Европа и как функционира то Европа? Поставянето на цели влияе върху скоростта на новаторството. Е, не бива да се притесняваме от определенето на показатели в ефективността. Трето, смятам, че ако на тази комисия не постави акцент върху ролята на данъците е, за промяна в поведението, насърчаване на доброто и санкциониране на лошото поведение ще сбърка. Вие го, ние говорим за енергетика, данък върху ресурси. Тези данъци имат за цел да стимулират промените. И не на последно място, качеството на работните места. Това е в контекста на стратегията Европейски съюз 2020. Там се... Акцентът там е количеството на работни места. Сега всеки иска да намали безработицата. От друга страна, ако целта ни е създаване на работещи бедни, не ни е това целта. Мисля, че ние трябва да насърчаваме акцента върху качеството на работните места. По-квалифицирани или по-малко квалифицирани, но при всички случаи с а, работни места с повече качество. Това са моите мисли за момента. А, ще внеса някои изменения, без а, да удължавам а, доклада ненужно, така че никой а, да не го чете. А мисля, че а, има повече от четири души тук. Ще ви разочаровам. Йорген Кнут има думата. Благодаря. А, искам да се изкажа критично. Смятам, че при една такава важна тема, свързана с заетостта и економически аспект на заетостта, не можем да съберем хора за брич. Това е ужасяващо. Искам да благодаря на докладчика. Смятам, че доклада е насочен в правилната посока. Искам все пак да е, направя някои коментари. Не трябва ли да се направя? вземат предвид и социалните услуги, например в Германия, където за възрастните хора от изключително голямо значение са социалните услуги. Както колегата Ламбер каза, че трябва много дебело да се подчертае, че не става въпрос само за създаване на работни места, а и създаване на качествени работни места. Тази година е годината за борба срещу бедността. А, и това е не само въпрос на социалната политика, но не и въпрос на, свързан с а, политиката на економиката. От а, гледна точка на економиката трябва да се създават работни места, които могат да се доразвиват и които могат да прехранват хората. Може би трябва да се е, включи и мнението на МОД. Е, колегата вече спомена МОД е, по отношение на зелените работни места. Може да се направи на малко допълнение с препратка към тази програма. Това бяха коментарите, които исках да направя. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз благодаря също на докладчика. Искам да засегна някои неща. И на първо място дефиницията свързана с устойчивата економика. Както казах, те трудно е да се намери една обща дефиниция и до докладчик използва дефиниция от страна на МОД и вие справо подчертахте, че при статистическите данни има големи трудности, защото ние не знаем коя дефиниция въжи, когато става въпрос за устойчива а, економика и устойчиво развитие. Аз Лично смятам, че устойчивата економика и работните места могат да съществуват либерално, независимо къде се намираме. Разбира се, тези работни места трябва да са свързани с това, да се пести енергия, да се пестят ресурси. Дори ние тук нямаме нужда от такива купища хартия под формата на документи. Да не говорим за транспорта в, Страз... в Брюксел. Тук в нашата комисия бих искала, както вече беше споменато, да се обърне внимание на данъчното облагане като система за управление и система за отпускане на субсидии. Това е един положителен аспект от една страна, а от друга страна ние получихме вече изследвания, например от Испания, където се казва, че политиката на субсидиране може а, да води до изкривяване на а, а, условията на трудовия пазар. Може би нашата комисия може да подчертае, подчертае и да отбележи политиката за данъчно облагане и политиката на субсидии и проблемите свързани с тях. Устойчивата економика и работните места те включват а, презумцията, че може да се създадат и лоши зелени места, а именно зелени места, където не се ам, спазват или не се под, подписват а, тарифни споразумения. Ние трябва да следим за това а, и да имаме предвид а, че работните пазари, трудовите пазари не във всички държави членки са еднакво развити. Например, пазар, трудовия пазар в Швеция а, и в други дър... държави трудовите пазари са добре а, развити. Трябва да имаме предвид, че в много държави и членки, пък от друга страна, трудовите пазари функционират еднакво, независимо дали економиката е устойчива или традиционна. Благодаря. Не виждам друг, да, който да иска думата. А, трябва, може би, да кажа, че това становище успява да по много добър начин да обедини всички страни е, на темата. Не съм сигурен дали това има отношение към темата, която ще кажа сега, но, но когато започнах да пиша становището, ми бе даден срок. трябваше становището да излезе преди публикуването на доклада. трябваше да мога да видя доклада, да го прочета поне за един ден, преди да напиша становището. Благодаря за полезните предложения. Сигурен съм, че ще можем да се съгласим по измененията, които се предлагат. Съгласен съм, че заглавието е така доста амбициозно. Или трябва да има един по-широко обхватен доклад, но доклада, върху който се основава становището, е по-широк, ние се спираме на една част от него и се опитваме е, е, да бъдем колкото може по-лаконични. Това, което ще се добави, също ще се опитаме да бъде възможно най-кратко. Сега да кажа графика. Срок за изменения 5 е май, разглеждане на измененията 2 юни, гласуване в комисия 22 юни и след това гласуване в водещата комисия, това е комисията по заетостта, на 14 юли. Това е беше последната точка от дневния ред за днес. Гледам дали не съм изпуснала нещо. И бих искала да напомня на тези, които са все още тук, че има някои малки промени в дневния ред в сравнение с предварително обявение. Утре ще говорим за дългосрочната, устойчивост на публични финанси няма да разглеждаме нито аз ще включим въпроса за дългосрочните, дългосрочната